Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos guardado ya los minutos de rigor. И така, здравейте, колеги. Има малко закъснение, с което започваме. Искам да извиня председателя. Той е на път към нашето заседание, но за да не закъсняваме още повече, нека започнем. Аз ще председателствам, докато председателя дойде. Вие имате дневния ред. Ако нямате възражение срещу него, той въжи за прият. Днешното заседание – се предава по интернет и има превод на 15 езика. Френски, немски, италиански, нидерландски, испански, португалски, фински, естонски, литовски, полски, български, румънски и хърватски. Това е преводния режим. Нямам съобщения за вас. Може би председателя ще каже нещо в последствие. Трета точка. Одобрение на протоколите от заседанията. Това са заседанията <clears throat> за протоколите, от които имате във вашите материали. Ако нямате възражение, те ще въжат за приети. И така преминаваме веднага към интересната четвърта точка. До 17.30 е планирано открито заседание на тема Модели на сътрудничество с цел укрепване на позициите на фермерите във веригата за доставка на храни. Специалният фокус е поставен върху млекопреработвателната промишленост. И така, нека започнем. Имаме първи панел, с който ще започнем. Темата е актуалната ситуация и предизвикателствата в млекодобивния сектор. Ще чуем представители на сектора – това са колегите, господата Роберт Зампиери, директор на Берг Милх, Южен Тирол, Италия. След това ще говори Уилям Ервин, председател на Съюза на фермерите, които произвеждат мляко в Улстер, Обединеното кралство. След което ще имаме обмен на мнения. Ще можете да поставите въпроси към ораторите. Давам думата на господин Зампиери. Благодаря. Имате 15 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Може би е малко странно, че говоря на немски, въпреки че идвам от Италия, но аз принадлежа към германското мълцинство в Южен Тирол. Това е най-северният регион на Италия, Южен Тирол. И имам честа да ви представя структурата на млекопреработвателната индустрия в Южен Тирол. И така, структурата в Южен Тирол – се състои от много малки предприятия. Имаме 10 000 предприятия за овалшки и грозде. 16% от предприятията, от фермите са по-малки от 1 хектар. 10 000 са предприятията за скотоведно производство. 20% с, от е, фермерите са над 65 години и само 16% са по-млади от 40 години. 40% от селскостопанската площ са с наклон повече от 30%. Тоест, това е една много стръмна област с много малки предприятия, много малки ферми. Това означава, че има нужда от допълнителни доходи за фермерите защото само от селско стопанство в тези планински области не може да се живее. Има нужда, както казах, от допълнителни доходи. Ако погледнем големината на предприятията, на фермите, виждате, че с лозарство се занимават площи около 1,1 хектара. Ябълките и другите плодове тези ферми заемат 2,5 хектари, т.е. също не хектара, т.е. не много големи, а пък пасищата са около 3,5. 740 хектара е общата площ, заселената площ е 21 000 хектара, гората е 290 000 хектара, 23%, 32% всъщност са селскостопанските площи. От тях 62% са пасища и планински пасища. А поляните са 20, 27%, овощните площи са 8%, лозята заемат 2% и 1% и половина скотовътство. 99% са кооперативи, т.е. това много подхожда на заглавието на днешния семинар, на днешния обмен на мнения. Т.е. имаме около 9, т.е. точно 9 предпри, предприятия, кооперативи, най-голямото предприятие има 2500 членове с продукция 200 милиона килограма а пък най-малкото, най-малката ферма, най-малкият кооператив е с 15 члена. с 662 000 килограма производство. Има 4800 млекопреработвателни и млекодобивни предприятия. Те произвеждат около 400 милиона килограма. 23% имат по-малко от 10 млеконадойни крави и само 5% от предприятията са големи кооперативи с повече от 50 млеконадойни крави, млекодайни крави. В други региони предприятия с 10 крави принадлежат към малките предприятия. Всяка Крава се познава от стопанина с името си, просто защото кравите са много малко и естествено фермерите са много силно емоционално обвързани с кравите. Това е следствието. Но през последните 20 години имаме 25% загуба на фермите. бяха прекалено малки и защо, поради покачването на цените, за което ще говоря след малко, тези ферми не можаха да преживеят. Производството обаче на мляко нарасна с 60% и виждаме, че това е добър доход, но средната производство на ферма е от около 80 тона мляко. Може да си представите какъв брутен доход е това. 2% от всички ферми са биологични ферми. Това се обяснява с структурата на италианския пазар. Той е голям пазар, но биосегментът е по-ограничен в сравнение с други европейски страни. Тук на този слайд виждате една графика, която представлява доставчиците. Това е тъмната линия. Тя е спаднала много през последните години, а доставките са се качили с около 27%. Това трябваше да стане, защото това беше стратегия за оцеляване. За съжаление, покачването трябваше да бъде още по-високо. Е, тук виждате цените, разходите. Това са данни за последните три години. Тук липсва един, едно, една цифра. Виждате какви са разходите за производство. Виждате отляво печалбите. 53,62 цента е печалбата на килограм мляко. Това беше една много висока цена за мляко за Европа. Въпреки това, в тази планинска област и в тези големи разходи, този, тази цена на мляко в крайна сметка е допустима и приемлива. 7,8 цента. Това е цифрата, която липсва тук в жълтия сегмент. И е, имаме продажба на, на животни, а виждаме и разходите с около 6 цента, 2,4 цента са разходите за отчисления – и отработените разходи. Много е важно между разходите и печалбите да има баланс, а тук виждате една интересна снимка трябва да си представите планинската област последния начин. Всеки ден се събира млякото. Само моя кооператив изм, трябва да измине 4000 е, км всеки ден с различни спирки. Те изглеждат по този начин. Това се случва 7 дена в седмицата. И рационализация тук не може да се е, прокара. Тоест, всички наши членове трябва да помислят за развитие на мрежата, за иновации, а парите липсват. А, не може млякото да се съхранява 2 до 3 дена. Трябва да се събира млякото всеки ден, за да гарантираме неговата преснота. Така че тук има големи разходи. А сега да говоря за силните страни и за предизвикателствата. Ето отляво виждате силните страни. За щастие имаме 90% степен на преработка. Произвеждаме йогурт, маскарпоне, мляко, прясно мляко, сирене и масло – не се разбира от само себе си да се представя, да се произвожда регионално цялата палета от продукти. Има много региони в Европа, където това не е така, където не се произвеждат всички продукти. Ние сме организирани в кооперативи, както казах и преди малко. Кооперативите предлагат много допълнителни услуги, като например по-нататъчно образование, обучение – консултации и осигуряване на качеството. По отношение на предизвикателствата, най-напред искам да говоря за предизвикателствата за устойчивост и предизвикателствата при търговията с хранителни продукти. Устойчивостта беше голяма тема през, през последните години, но това, това понятие е много обвързано с с опасения, защото е, фермерите се страхуват от прекалено големи разходи, когато се говори за устойчивост. По принцип гражданите смятат, че да се живее на село е нещо много романтично, но рамковите условия за фермерите са много сурови. Особено това се отнася в, за планинските области. Ситуацията в тези области е много сложна. Трябва да се убедят много фермери да се предоставят парите. Трябва да се действа бързо, когато става дума за иновации и инвестиции. А когато имаме предвид, че повечето от фермерите са доста възрастни, много трудно е да се убеди един 70 годишен човек да прави модернизация и инвестиции. Така че тук три има нужда от адаптации. Малките ферми са основни за планинските области. А туристите много искат да се наслаждават на тези малки ферми но за ферми, фермерите, за семействата им е много трудно да поддържат тези малки ферми. Фермерите трябва да могат да живеят от своя труд, а това не е лесно. Тези малки фермери предоставят и много услуги, имаме много високи, висока степен на доброволчество. защото хората които живеят в малките села, живеят именно от селското стопанство. Като кооператив, ние може да планираме в много малки времеви хоризонти и много ограничен достъп до пазари. И това е проблем, защото не може да кажем на една част на млеко преработвателна компания не бива е, да произвеждате толкова много мляко, ние сме задължени да купуваме цялото мляко. Ние сме също така задължени да поддържаме определени цени и това оскъпява производството. фермерите не мислят дългосрочно. Те мислят най-много в един времеви раз, хоризонт на една година, но какво ще се случи след 5 години, е, това е, те не, не могат да обозрат. Когато погледна моя кооператив, той трябва да кажа, че ние сме най-големия кооператив с 2539 членове, е, но и това са около 70-80 ферми. И фермите непрекъснато намаляват. Това е тенденция, която вероятно ще продължи и в бъдеще. Тук искам да ви представя нашите продукти. Това е всъщност цялата палета на нашите продукти. Нашата слабост е износът. Ние Имаме големи проблеми с износа и изнасяме 13%. 75% за Европейския съюз, 25% за трети страни. Тук има доста проблеми. Най-напред е, проблем е регистрацията на индустриалните площадки, сертификацията на продуктите. Това са проблеми за съответно Китай и Бразилия. Има нужда от различни а, износни документи. Япония въведе през последните години мита и има голям проблем с, с минималната трайност. Това е проблем за Индия. Регистрирането на марките е проблем в Китай, например. И на последно място ще се спра на следното, на следния слайд – Искам да си позволя да ви дам някои препоръки, уважаеми депутати. Най-напред ние бихме искали да се въведе една оперативна програма за млекопроизводството в планинските области, така както има такава програма за организацията на пазара на производство на плодове и зеленчуци. Това е много важно. Много важно е тази програма да се подкрепи финансово и от държавите членки. Освен това бихме искали да имаме и повече подкрепа за достъп до пазарите на трети страни, малките ферми нямат добър достъп до тези пазари. Освен това, би било хубаво част от бюджета за селско стопанство да се отдели за иновации и за информация на потребителите. Е, много голям проблем за нас е маркетинга, тъй като ние се съсредоточаваме главно върху формулирането на цените на млечните продукти и няма много средства за инвестиции за маркетинг и комуникация с потребителите. Освен това, има нужда от структурни адаптации в контекста на устойчивото развитие и големите разходи, които са необходими за него. Малките предприятия не могат да си позволят тези разходи, затова тук бихме искали подкрепа. Надявам се тези препоръки да бъдат чути от вас, за да може и малките ферми в планинските региони да могат да оцелеят. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много, действително много беше интересно да разберем какво се случва в кооперациите, които споменавате. Да, много добре е това, че има такива модели в Южен Тирол, въпреки че изглеждате, че те все повече изчезват, но ни давате възможност да е, научим повече за тях и да анализираме тяхното функциониране. Сега давам думата на господин Арвин от е, Фермерския съюз на Алстър, Северна Ирландия. 15 минути. Благодаря ви много. Казвам се Вилям, Уилям Арвин, както виждате и на слайда, от Северна Ирландия, е, от Съюза на фермените. Имаме 150 члена на този съюз и млякото се продава в Ирландия и се изнася в чужбина. Ще направя кратка презентация, която има две основни части. Както всички е, тук добре знаят, в работата по Брекзит. И в общи линии стигаме вече до а, е, решаващите моменти, а, без да имаме яснота за решението, нещо, което е много фрустриращо за селските стопани, както и за млекопроработвателите. Те нямат достатъчно ясна представа какво ще се случи. Надяваме се, че през следващите няколко месеца ще се постигне договореност и че Великобритания ще се договори с Европейския съюз, че ще има одобрение на Европейския парламент, на Уестминстър и че ще получим повече яснота в рамките на няколко месеца. На този слайд ще видите различни възможни сценарии за търговията а, след Брекзит. Много е трудно да се предвидят нещата достатъчно ясно. Има доста силни твърди позиции от двете страни, но все пак Имаме надежда, че може да се постигне споразумение. От гледна точка на селското стопанство, за нас е много важно да се подходи възможно най-разумно. Един от основните въпроси в момента е специалната мярка за Северна Ирландия. Това е предпазна мярка в случай, че не се постигне споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Но ние се надяваме, че ще се постигне такова споразумение, за да може да се върви напред. Ако няма споразумение обаче, попадаме в режим Световна търговска организация, Е, надяваме се, е, че е, това няма да се случи, защото би било огромен шок за селските стопани, за преработвателите. Дори и в последствие да потръгнат нещата от началото ще е трудно. И в момента вътрешната политическа обстановка в Северна Ирландия е в застой. Има проблеми с управлението. Вече има блокаж 460 дена. Доста неприятно, защото точно сега трябва гласът ни да се чуе ясно. Плащанията се очаква да останат същите като сега за следващите 3 години до 2020 година и след това през следващите 7 години постепенно да бъдат намалени до нула и да се премине към схема за плащания, основана на мерки за екологизиране. това означава, че е, нямаме пълна яснота как ще се развият а, конкретно фермите. Едините плащания за фермите ще бъдат сведени до 50%, а всъщност ние ще имаме нужда от повече средства, ако искаме да продължим да функционираме. Границата с Република Ирландия е много важен проблем в дебата за Брекзит. 310 мили е дълга тя, 30 хиляди души я пресичат ежедневно. 80% от търговията през тази граница се провежда от малки предприятия, а 40% от тази търговия е на хранителни продукти и напитки. По-настоящем много от фермите в Северна Ирландия пращат млякото си за преработка в Република Ирландия и то може да бъде продавано навсякъде в Европейския съюз като евро... в преработен вид като европейски продукт. 26% от млякото от Северна Ирландия отива в Република Ирландия. И за да ви обясня как се стигна до момента в Северна Ирландия, при който толкова много от млякото се преработва в Република Ирландия. Ако видите послед... последните 20 години, ще видите какво се случва в Китай, Север... в Нова Зеландия, в Индия, разширяването на производството там, увеличаването на производството в Штатите също и след това отдолу виждате Германия Република Ирландия и Франция, при които има съвсем малко увеличение или дори свиване на производството. По същия начин се развиха нещата и в Великобритания. Сви се производството. Това позволи на фермерите в Северна Ирландия да увеличат с 60% производството си през последните 20 години. И голяма част от млякото, произведено там, отиваше в Република Ирландия за преработка. Нещо, което беше отлична възможност за преработвателните предприятия там, които имаха нужда от това мляко. Виждате отгоре на графиката производството в Република Ирландия през тези години. А отдолу виждате производството в Северна Ирландия. Ще видите, че там производството е, е равномерно през 12-те месеца, а пък в Република Ирландия има съвсем различна графика Основно през пролетта и през лятото се произвежда мляко, нещо, което зависи значително от качеството на пасищата. Как работят кооперациите в Северна Ирландия, така че да се подготвят за предстоящия Брекзит, да се справят и, и сега. В Северна Ирландия има много кооперации. Дейл Фарм преработва 30% от млякото в Северна Ирландия и Основно млякото отива за сирене и 80% от производството отива за Великобритания. Така че тази кооперация може би е най-добре спрямо един евентуален Брексит. След това е, Гланбия 11% е от млякото. те изнасят и за Съединените щати, но и за Европа и за други страни. Lakeland Dairies, имаше 28% от млякото в Северна Ирландия като процент на преработка. Мляко, мляко на пряк, на прах и масло, които се изнасят по целия свят. През последно време обаче нещата се промениха. Ето Лак Патрик, 20% от млякото в Северна Ирландия. Ще говоря за тези промени след малко. Другите важни купувачи на мляко, макар и с по-малък процент, са Стратрой, които работят в тясно сътрудничество с Дейл Farm и с, работят и с Гламбия Ingredients и имат а, а, значително сътрудничество с Република Ирландия. Да се върнем сега на кооперациите. Два големи кооператива, а, кооперации се сляха а, през 1988 година. След това имаше дерегулация и а, е, се позволи млеко преработващите предприятия да закупуват мляко директно от фермите. Били Фудс закупиха Бейли Бора В Лейкланд също имаше закупувания. При някои от тези закупувания се запази запазиха всички е, местни източници на доставка на мляко. При други имаше свиване, имаше много инвестиции в някои от местата за преработка в капацитети. Сформира се и кооперацията Патрик и, и след това тя се сля с Лейкланд. Сливането е ново събитие от последните седмици. Е, наскоро беше одобрено от акционерите и на двете кооперации, така че то ще е, стане факт съвсем скоро. И така е, те ще се здобият с повече преработвателен капацитет. И така Патрик Дейрис 1,5 милиарда литра мляко от, от едната страна и 570 милиона литра мляко от а, другата страна. 2500 ферми от едната, 850 от другата. Виждате за а, а, колко сериозна кооперация става дума. И Патрикс имат много добре познат марка в Северна Ирландия. Тяхното мляко се ползва и за мляко за бебета. И наскоро те инвестираха в ново млекопреработвателно предприятие. И това означава, че в Северна Ирландия вече започва да се развива капацитет за млекопреработка на млякото, нещо, което преди това не беше лесно постижимо. На 23 октомври беше направено това предложение пред акционерите. 3200 млекопроизводители ще се съберат в този кооператив и в крайна сметка ще бъдат произвеждани 1 милиард и 800 милиона литра мляко годишно. и имаше споразумение за сливането, как да се разпределят и гласовете на акционерите. Лейкланд Ерис в Северна Ирландия имат 225 служители в Ньютон Таунърдс и там производството през последните и 7 години получи допълнителни инвестиции от 27 милиона лири 170 милиона лири годишно е стоеността на износа, насочена към Близки изток Африка а, и Тихоокеанска Азия. Председателката прекъсва оратора и го моли да приключва. Добре, нека да кажа само няколко думи за затрудненията при доставките. Цените са незадоволителни. 29 цента на литър, закупуване от, от фермата, а продажба на дребно 79. Това означава, че трябва да се преструктурират цените и повече да отива до фермите. Що се отнася за Брекзит, доста сме обезпокоени, следим ситуацията и правим всичко възможно да информираме всички вземащи решения за положението в селското стопанство при нас. Благодаря. Е, Благодаря, господин Ирвинг, за представянето, което направихте. Междувременно трябва да приветствам две групи, които са тук сред нас. Добре дошли на заседанието на Комисията по земеделски въпроси. Надявам се да ви е интересно. Според мен дебатът е много интересен. Така че отново добре дошли. На първата група има и втора група, тя е на господин Хойслинг. Тук ли са или ги няма? Всъщност господин Хойслинг сега влиза, че значи, сигурно са тук или ги няма, не зная. Добре дошли. Надявам се това изслушване да ви е интересно. Ahora pasamos inmediatamente a la petición de palabra. И така. Сега ще дам думата на онези, които искат да се изкажат. президент, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя двамата оратори, които вече чухме, с голям интерес си слушах това, което казахте, особено господин Сампиери. Няколко въпроса искам да повдигна, свързани с предизвикателствата пред млекопроизводството в планините. Аз съм от Азорските острови. Ние също произвеждаме много мляко. Нашият остров е вулканичен. Има структурни предизвикателства за производството, така че е, тази тема ме вълнува. Цялата верига при нас е, показва значимостта на такива организации, особено що се отнася до защитата на производителите. Тъй като винаги съм смятал, че слабостите ни, когато се обединим, могат да се превърнат в сила. Нужно е да има силен сектор на Азорските острови. Сега за пазарите ние имаме ниски цени и все по-голямо недоверие. Недоверие от потребителите на мляко. Това оказва своето въздействие върху производството на Азорските острови, най-вече защото сме далеч от пазарите. Нужни са конкретни действия при нас. И така, за бъдещето на ОСП. Вашето становище ме интересува. Какво мислите за законодателните предложения, които се обсъждат по-настоящем? И до каква степен това отговаря на предизвикателствата на този сектор? Благодаря. Бо аз благодаря. Следващия оратор по две минути давам на всеки. Благодаря на двамата изказали се. Много се говори за производството в Ирландия, за съжаление в Франция. Има много трудности, както и в много отрасли на този сектор. Не може да си изкарват хляба нашите производители. Има и едни 10 милиона годишно, които се губят оказва се натиск върху производителите за намаляването на цените. От друга страна, така те губят и печалбата. 10 милиарда евро се губят, е, казват някои синдикати. Така че печалбите на индустриалците като че ли продължават да са големи, на земеделците не. ОСП всъщност защитава интересите единствено и само на големите е, земеделски тръстове, а не на малкия земеделец. И цялата тази верига всъщност е, изкарва пари, самия земеделец губи. Той е единствения, който не е. Има 450 на милилитър евро, които се изкарват. И трябва да има развитие, трябва да има регрупиране, трябва да има независимост, за да може да се преборят с индустриалците. Какво мислите вие по този въпрос и какво е положението в планините за производство на мляко? Има животновъди, които говорят също така и за крави, кои, чието трупове евентуално могат да се използват. Също така и за това за залагане на една по-висока цена, която да може да компенсира тази загуба. Gracias. Ahora tiene la palabra el señor Des. Дес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата оратора за техните презентации. Имам и към двамата един и същи въпрос. От една страна, в Южен Тирол, каква е степента на плащанията от първия стълб на площ? В Германия преди няколко години поставихме пасищата на обработвателната площ, поставихме ги на равни начала и това е добре за млекодобивните ферми. Към господин Сампери. Какво може да се направи? Мислите ли, че може да, се до, да има субсидии или помощи за транспорта? И не знае дали ще се съгласите с мен, но когато има прекалено много разпоредби, от това страдат главно малките ферми. ферми. Големите ферми могат да отговорят на разпоредбите и изискванията, например за екологизация, за е, хуманното отношение на, към животните, но малките фермери не могат да се приспособят към изискванията, нямат средствата, нямат и площа за това. Искам да благодаря на господин Сампери за ясното изказване, че кооперативите са много важни за оцеляването на малките ферми. Аз съм председател на, една, на един кооператив за млекопроизводство в Бавария. И това, този кооператив помогна за оцеляването на много малки ферми в Бавария. Затова смятам, че кооперативите трябва да бъдат искрено подпомогнати. Дякую, пан Послови. Витам państwa. Много благодаря. Благодаря, госпожа Гилера. Госпожа Магина, заповядайте. Благодаря. Благодаря на двамата оратори. Питам се, защо тези две представения са тук. Предизвикателството за Брекзит, от Брекзит е много специфично, а има и друг натиск, така че се радвам, че чух подробности. Нека сега говоря обаче за дребните планински животновъди, които произвеждат мляко. Какъв процент от доходите се генерира от производството на мляко? Защото ако фермите са толкова малки, е много важна част от екосистемата. Не знам обаче дали е значителна, що се отнася до доходите. Имате ли някакви цифри? Голямата част от фермерите са над 60 годишни, казахте вие. Има ли следващо поколение, което ще продължи да работи като по-старото? Предполагам, че не. И се питам каква схема може да използвате, за да накарате младите хора, пред които има други възможности, да бъдат животновъди в тези лоши условия, които описахте. След това Северна Ирландия. Съгласен съм господин Арвайн. Да. Млякото се обработва както и днес, без граници, без регулаторни пречки – пред млечната индустрия. Да, има политически вакуум в Северна Ирландия. Наистина не сте представени. Тази седмица много се говори за Брексит, на къде върви. Смятате ли, че безпокойствата на на обикновения северноирландец са отразени в позицията на Обединеното кралство в Европейския парламент. Ние знаем това, което ви притеснява. Аз представлявам един район, който е от другата страна на граница та и много бихме искали това, което искате да се случи. Но сигурни ли сте, че гласа ви се чува в достатъчна степен? Господин Андрю. Благодаря, председателю. Благодаря и на двамата изказали се за двата, двете представения. Господин Замбиери, за млякото от планините. дали се плащат съответни суми за такива необлагодетелствени райони, като отдалечените в планините – тъй като това са необлагодетелствени райони. Помагат ли тези пари? Имаме обща организация на пазара за различни неща, за продуктите, за зеленчуците и така нататък, за млякото, може би също. Има сега квоти, същото се отнася и за зехтина, има квоти там. дали ще може да се управлява тази криза на евро... ниво Европейски съюз от страна на комисията. Бяха активирани различни членове от общата политика, но си задавам въпроса дали продължава да струва високо тази криза, млечната криза, днес комисията трябва да има необходимите инструменти за управление на кризата. Те да бъдат гъвкави, тя да може да бъде активна. Трябва да има смес от инструменти, евентуално да изтегля продукти от пазара, да се действа по-бързо, когато има криза. Също така частни или публични запаси да бъдат предоставени пак за криза мерки по границата, когато има зарази, когато има сертификати за износ, за внес, всички тези инструменти трябва да дадат възможност на Европейската комисия да действа на ниво изпълнение, за да има ефективност и ефикасност. За да не преживяваме това, което видяхме в миналото. Говорихте за сътрудничество. Да, това е ключа или поне един от важните ключове към това да оживеят малките фирми. Трябва да бъде засилено това. Имаме и доклад по ОСП след две седмици. Господин Агню. Благодаря, председател. Ще се съсредоточа върху Северна Ирландия. Казахте 30 000 пресичания на границата има с Република Ирландия. Това, с кого сравним с пресичането на Темза при Дартфорд, не изглежда много внушително. Тогава трябваше да се спира, да се плаща такса, а сега се кара без да се спира. Има камера, съответно, във въздуха, която след това ви изпраща таксата и си я плащате. Това може да се използва на ирландската граница. Ако отидете в Детройт, с канадската граница, там има и река, отново не се забавя трафика, плаща се на други места. Това е възможно. Нека да използваме технологиите, с които разполагаме. Онези, които го правят, ще бъдат авторизирани економически оператори, подобно на фермерите. Винаги има 1% шанс за проверка. Европейския съюз има взаимно признаване на стандарти с трети страни. Няма причина защо това взаимно разпознаване или припознаване на стандарти да не се използва и с Северна Ирландия. Това не са непреодолими проблеми. Господин Фланаган, благодаря. Благодаря за двете представения едно от големите предизвикателства като общество, не само в земеделието, а то е, че хората, които произвеждат извинете, храната, висококачествената храна, да получат добро заплащане, да могат да си изкарат хляба. Това може да стане посредством кооперации и обединения. тази сфера има много успехи. Говорил съм за това гледам фирми като Гламбия и си задавам въпроса дали не си довел котката да хване мишката, обаче така си е огоил котката, че тя ще изяде и теб. Чудесно е, че има такива фирми. И може би някои успяват да получат висока цена, но ако тези фирми след това влагат 1 милиард евро в Люксембург, които нямат служители, просто за да намалят данъците си, то тогава тези пари се губят от големите графства при нас, като Монахан и Кевен, където те можеха да плащат. Тук често се аплодира този модел и трябва да се притесняваме. Тези пари са дошли от някъде. Дошли са от нас. Сега обаче са в някаква измислена фирма в Люксембург и там няма служители, но се отползва за никого. Някой, който не е чистил със сигурност а, изпражнения на животни в миналото. Посоли Бейро. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, queria, de mais, agradecer. Благодаря. Благодаря на ораторите. Ще повдигна няколко въпроса. Тази тема ми е интересна. Говорим за модели за възстановяване, за укрепване позицията на фермерите. Те са най-слабната верига в хранително-вкусовата промишленост. Запозната съм и с проблемите на планинските райони. Аз съм от Азорските острови също. 28 цента се плаща там на литър на фермерите. Така че запознати сме как да се използват мерките за укрепване, като се вдигне цената или ако има някаква намеса при преговорите, да се борим с измененията, изкривяванията на пазара, насърчаване на млякото посредством тази програма за производство. Надявам се Азорските острови да могат да се присъединят, за да може да има промотиране на техните продукти, както имахме с Канада. Това ще е друга възможност да увеличим цената и фермерите да извлекат полза. Благодаря, господин Вайс. So, first a question, uh, to Mr. Irvine. Uh... Въпрос към господин Арвин. Казахте, че се увеличило производството 50% за 10 години. Това е свързано и с така нареченото зимно мляко. Може ли да обясните какво е зимно мляко и как а, това се е случило, дали е економически устойчиво? Вторият въпрос към господин Сампиери. Два въпроса всъщност. Какъв е проблемът с устойчивостта в Южен Тирол. Аз познавам добре провинцията и не разбирам какъв е проблема, какво трябва да се адаптира. сега няма голяма разлика с едно биопредприятие биоферма. На второ място, какво е положението с инвестиции от втория стълб? Абсорбират ли се средствата от втория стълб в Южен Тирол? Има ли възможност фермерите да бъдат подкрепени не само за млекопроизводството, но и за, в областта на благоденствието на животните, хуманното отношение към животните? Господин Капуто, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на двамата оратори, които ни дадаха допълнителна информация за този сектор. Този сектор в Италия има десетки хиляди а, фирми, които се занимават с това. Особено пък много изпират да работят заради ниската цена на млякото. Има въпрос, който господин, към господин Зампери, който говори за по-голямо съсредоточаване на офертите, т.е. на предлагането, за да има критична маса и съответно друга цена. Това е една възможност, но не е достатъчно, за да се излезе от тази голяма криза. Трябва да мислим за нещо по-стратегическо, нещо различно – за географските обозначения при производството на мляко. Питам ви, искам да ми кажете нещо по този въпрос, е, тъй като е много спорен този въпрос. За някои страни това ще означава и по-голяма проследимост и това означава цени. Е ли това елемент за подсилване на предлагането на качествен продукт? Мисля, че няма повече оратори в списъка. Давам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя парламента за това, че организира това изследване. А, извинете, изслушване. Това е млечния сектор в контекста на следващото реформа на ОСП и в контекста на Брексит. Много е важен този сектор. and it's true that um, having farmers cooperating together... Фермерите трябва да си сътрудничат. In, uh, against volatility. И трябва да има по-голяма устойчивост при промяната на цените. Знаете, че в млекодобивния сектор само 64% от събраното мляко се събира от кооперации. Това означава, че 36% от млякото в Съюза не е в ръцете на кооперации. И с законодателите решиха, че нещо трябва да се направи за този процент, който не се покрива. В 2012 година започнахме с така наречен пакет за млякото. дадохте на инструменти, инструменти на фермерите, които укрепиха тяхната позиция в Вригата на доставките. Имаше конкретен доклад за това в края на 16-та година. Този доклад включваше едно независимо проучване, което показа, че те оказват своето въздействие, има по-голяма стабилност на цените, има по-голяма сигурност на събирането на млякото. Какви са тези инструменти? Това беше една възможност фермерите да се съберат и не само да създадат асоциации или производителски организации, а да водят колективни преговори с купувачите по цената и обема на млякото. Това е много важно не се забелязва, може би, но средната ферма в Европейския съюз е 28 крави, 200 000 литра мляко годишно. Това не е много далеч от това, което обясни колегата от Южен Тирол за този регион. След това се прие пакета Омнибус в края на миналата година. Вие изиграхте важна роля там. Това, което бе налично за млечния сектор, бе дадено на всички земеделски сектори с някои различия. Една от големите е, че има отново възможност за колективно а, договаряне онези, които концентрират доставките и се занимават с пласмент на стоките на своите производители, могат да проведат такива преговори. След 2020 година обсъждаме сега какво ще се случи в ОСП. Колегата от Южен Тирол спомена, има една нова възможност за млечния сектор, както и за всички други, където това не бе възможно да има оперативни програми. Знаете ги от зеленчуците и плодовете. Сега те ще се дадат на всички държави членки. Няма да е задължително. Ще могат да изберат да го направят или не. Но ако се направи оценка на нуждите и това се установи, то тогава те ще могат да заделят около 3% от пакета преки плащания за оперативни програми в един, два или повече сектори, където имат нужда. Тази възможност се предлага. Комисията ще видим как ще минят преговорите с съвета и парламента. Но ясно сме разписали една такава възможност. Имаше и други елементи, споменати от ораторите. Няма да навлизам в подробностите им. По-късно, края на втория панел, колегата ми ще каже какво се прави с нелоялните търговски практики. Там ще се говори и за това цената да се балансира през цялата верига. Това обаче е по-късно. Благодаря. Dziękuję Pani за отнесение до дискусия. Благодаря на комисията за тези пояснения. А сега нашите оратори имат думата за отговори на коментарите и въпросите. Имате по, 10 мину... по 5 минути. Моля, решете кой да започне. Уважаеми депутати, аз получих доста въпроси и се надявам да съм си записал всичко правилно. Няма хронологично да отговарям. Ще, опит... ще се опитам да обобщя въпросите и да дам обобщени отговори. 200 годишнина да празнуваме тази година на Вилхем Вайзе и кооперативите са в центъра на медиите именно поради повод на тази годишнина, тъй като Райфайзен е именно основателят на кооперативите. Много са важни кооперативите за оцеляването на, на малките ферми, особено в периферните региони. Това е факт. Кооперативите са единствената економическа форма, която не цели печалба, а се опитва да подпомогне фермерите с поемане на разходите. Това е огромна разлика, така че мога само да ви призова да подкрепите е, кооперативите по всякакъв възможен начин, защото идеята на кооперативите е да се подпомогнат малките регионални предприятия. Една трета от доходите в Южен Тирол се пада на малки производители, на те задоволяват лоялни клиенти и тук няма нужда от особени преговори с големи а, а, монополни вериги. Тук не трябва регионални инвестиции. Тук ние а, водим на италиански. Това е изключително важно, защото това, което ни дава голямата разпределителна верига, го имаме, защото сме в Южен Тирол, т.е. ние сме в планината. Това дава един плюс на нас. Дава ни възможност, като бонус ни го дава. Но всъщност ние не знаем до какъв момент ще ни го дава този бонус, този тласък. То има определена граница, до която се стига. Географията, географските обозначения и наименования за нас са много важни, защото така други не могат да ни заместят. Имаме нещо различно, нещо, което ни дава конкретна позиция и не ни слага в една тенджера с всички останали. Колкото и пари да ни дават, няма да можем, ако работим с други, които нямат такива плюсове като нас. Е, е, е, на по-нататъчните въпроси. Имаше въпрос за субсидиите и подкрепата. Имаме малко абсорбция от първия стълб. По-малко от 100 евро на хектар. А вторият стълб за наш е много важен, а именно екологизиращите мерки е, те са много важни, много значими за планинското селско стопанство. Сега за законовите разпоредби, доколко те са нужни, не мога да кажа в момента, но аз мога за себе си да кажа, Имам опит както в овощарството, така и в млекодобивния сектор. Моят опит с субсидиите беше добър и се радвам, че имаме тези възможности в момента. Трябва обаче да има минимална подкрепа в държавите членки. В противен случай нещата ще са много трудни. Аз съм привърженик на оперативните програми и особено за планинските региони, за крайните региони, за отдалечените региони. Имаме нужда от подкрепа за износа. И в Китай малко се знае за планинските региони, за доломитите. Много е трудно да се, раз, да се обясни защо ние сме по-скъпи, защо цените не са такива, каквито са свикнали да бъдат цените в Китай. Сега, какви са ни проблемите с устойчивостта? В планинските области, за съжаление, имаме около 8% необходимост от доставки. Ако загубим тази връзка, няма да може да покрием нашите разходи за изпълняване на разпоредбите. А, помислете, а, ако имате на един стръмен склон, склон един добре приспособен обор, много трудно ще може да направите е, обор, който отговаря на разпоредбите за равност на Европейския съюз. Ако направите един такъв обор, просто кравите ще изпопадат в него. За тази цел биха били необходими стотици 000 евро. Никой от малките фермери няма да може да направи тази инвестиция. Дори да има смяна на поколенията, където младите фермери биха искали да се приспособят. Това обаче економически няма да е възможно. Сега на въпроса как преживяват фермерите до 80% фермерите изпълняват и други функции, имат и други доходи. За това туризмът за нас е много важен. И в Предлагат се, например, хотели или стаи за гости в самата ферма. Предлагат се, естествено, на туристи. И така това е един допълнителен доход, който дава възможност на малките ферми да оцелеят. Е, туризмът е изключително важен. Ето защо има нужда от добра инфраструктура в периферните региони. Има нужда от публични средства, които да подкрепят общите публични съоръжения, които да улеснят живота на хората, които живеят в тези региони. Естествено, трябва да се подкрепят е, тези региони трябва да се инвестира в, хуманното отношение към животните. Много от хората, много от фермерите не знаят какво трябва да направят за тази цел. Благодаря. Сега за млечния сектор, за фермерите в Обединеното кралство. Те са организирани в кооперативи, в съюзи, те работят заедно. Много важна е селско-стопанската продукция и нейната подкрепа в Обединеното кралство. Това е послание, което стига, което е достигнало до всички, но въпреки това бъдещето за нас е пълно с предизвикателства и проблеми. Надяваме се нещата да проработят добре. Сега за устойчивостта на селското стопанство в Северна Ирландия – млекопроизводството намалява, преработвателната промишленост на мляко е готова да заплати малко повече за суровините, но ако цените бъдат натиснати, това ще е много трудно за производителите. Но за добрите менеджери това ще е възможно. Сега за плащанията ние имаме екологични плащания, плащания на площ. Искаме да има равнопоставеност, така е, но тази позиция за момента е замразена поради Брексит. И за следващите две години плащанията ще си останат едни и същи, след което ще намалеят. Трябва да видим как ще се развият нещата. А сега за технологията на границите още от самото начало на дебата за Брексит бе казано, че е, технологията ще реши проблема за преминаване на границите. Ако технологията съществува и е на лице, добре. Но нещата не изглеждат толкова прости, колкото в началото се твърдеше. По отношение на кооперативите, бе казано за кооператива Гланбе, бе споменат този кооператив от гледна точка на млекопреработването кооперативът започна да преразпределя дивиденти към притежателите на акции – мога да кажа, че разходите са покрити до почти 100% и това, което остава, отива към членовете на и притежателите на фермерите. Парите се разпределят чрез кооператива. Някой спомена възрастта на фермерите. 59 години е средната възраст на фермерите в Северна Ирландия. Много е важно да се привлекат нови млади фермери в селскостопанството, за да може да се осигури устойчиви, да се, да се осигурят устойчиви приходи за индустрията, за фермерите. Благодаря ви.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 Асоциацията на сълскостопанските кооперации в Помграна, Италия. След което ще чуем и Михел Ван Гален, специалист по економика на пазарите и на веригите на доставки, иновацията и конкуренцията в университета на Вагнина. Имате по 15 минути. Давам думата на първи оратор. Моля ви, спазвайте времето си за изказване. Господин Аникиарико. Благодаря. Казвам се Аникиарико от Южна Италия. Тук съм, за да ви кажа нещо за нашата кооперация. Аз съм председател от 6 години на тази кооперация. Преди да ви разкажа за работата, Нека да ви кажа как изглеждат нещата в Италия. 30% от производството в Италия на производство идва от кооперации. Огромен брой, над 6000, над 7000 общо кооперации, 35 милиарда евро годишно е оборота. Що се нас до плодовете и, и зеленчуците, ще говорим по-специално с примера с моя. Ще видите, че има над 1000 такива, 8,7 милиарда. Това са цифри от нашата обсерватория които се подават на Министерство на земеделието. И сега нека да стигнем до същината на моя пример. 2013 година, след различни проучвания и изследвания на пазара, видяхме, че нарът е един нов продукт, който може да предлагаме на фермите за въвеждане разнообразие. Говорим за земеделски предприятия, които са малки. 2,2 хектара е средната площ. При тях и те е устаряващи. Това са професионални, семейни ферми. В 2013 година, след това проучване за наровете, Ние, пет човека и аз, направихме една кооперация, която се казва Помграна. Искаме да предложим не само производство, но и обработка на продукта. Извличане на сокове и така нататък. Знаете, че в Италия, в зависимост от климата, имаме най-различни неща, които са типични за всеки район. Ние говорим за Южна Италия тук. Това са всъщност върха и края на тока на Бутуша. И там нарът обикновено се слага за красота, за декорация. Никой обаче не беше предложил той да бъде и отглеждан интензивно с висок добив. Какво направихме? В центъра на своя проект поставихме него, производителят, фермата – какво направихме? Искахме да видим какви са проблемите, какви са услужи, е, услугите, които може да дадем на тези ферми, за да получим висококачествен продукт с е, достъпна цена. След това разговаряхме не само с агрономите, които ще да отговарят за производството, но и с всички ферми, за да се види какви могат да бъдат промените, когато се въведе нов продукт в цялата верига хранително-вкусова. Искахме да видим какво може да ни помогне. След това се представихме пред всички. Срещнахме се с хората, приехме съвети, чухме проблематиката, която срещат. не е позната тази верига, когато има нов продукт. Имаме земеделски производители, които са много зрели. Там има производители, които са на по 55-60 години. Когато им говориш за нещо ново, за нова верига, която сега ще се изгражда, това им се вижда трудно и представихме им новаторския модел. Замеделието е един от най-старите сектори или отрасли. И там винаги трябва да има новаторство и научно-следователска дейност. Тези два елемента често липсват в земеделските предприятия. Кооперацията искаше да сложи производителя в центъра и около неговите потребности да видим какви ще са услугите, които са нужни. Какви са плюсовете? Трябва да ги кажем отново. Всички ги знаят. От самото начало искахме да има специализация, специализирани работници или специализирани агрономи. И работниците, специализираните и агрономите ще да бъдат дадени на разположение на тези ферми или предприятия, за да не се губи време е, в обучение Просто трябва да знаеш как да произвеждаш и това е предприемачът трябва да бъде съпътстван навсякъде. Това направихме един екип, експертен екип, който е обучен, това са агрономи, които отиват в съответните ферми и ги информира. Казва какво трябва да се направи от хранителна гледна точка, защита, растителна защита и е, агрономско или агроуправление. Този екип пътуваше сред всички, които отглеждат такива растения. Така се действа и много по-бързо, когато се излезе с един проблем някъде. Веднъж, два пъти, вече на втория път целият екип се е срещнал проблем и много по-бързо може да реагира. Помогнаха ни университети, както и частни дружества, свързат, имам предвид за научно-изследователска дейност и решаване на проблеми. Е След това много по-бързо се установява и марка така. Какво имам предвид? Когато се говори с фермерите, им даваме дългосрочна цел – един вид. Трябва да се чувстват част от нещо, да работят заедно за постигане на една цел, към една обща марка в този случай, който е, която е много важна. По-голямо количество също на производство, което означава, че имаме по-силна позиция при водене на преговори. 67% от производството на кооперацията се продава директно на големите организации за разпределяне на продукти, италиански или международни. Още един проблем, който видяхме и при другите, са свързани с сертифицирането. Едно е да кажеш на земеделските предприемачи, че трябва да сертифицират своите продукти – да следват европейските норми и така нататък. Друго е да им предложиш услуги, за да го направят. Тоест, няма нужда да му казваш, направи го, не. Даваш му този сертификат. Много ги облегчихме при получаването на сертификати. Какви са други плюсове, от другите плюсове за фермата? Това, че помагаме и в полевата работа. Независимо на колко години е човека, на 20, 40, на 60, няма нужда да губи време. Ние им даваме подкрепа. Агрономите даже играят малко роля на психолози от време на време, защото се срещат с тези фермери, почват да си говорят спокойно и почват да им дават а, съвети и за живота. Но това беше в кръга на шагата. Също така това означава и по-нисък разход за производство, защото няма нужда да обучаваш някакви работници. След това предоставяне на продукта. Когато няма кооперация, какво се случва? Има търговец, който отива на полето, за да ти купи продукта на една цена, която никъде не е написана. Тъй като това са плодове, които бързо загниват и се развалят, в зависимост от климата, ти си принуден да продаваш, за да не ти се развали продукта. А при нас е, нещата се случват на дати и е, нямат такава опасност. Може да се скъси веригата на производство и потребителя, който е на 10 на километра или дори да е далече, може да се запознае с производителя, независимо а, къде се намира. Това е нещо, с което може да се похвалиш, т.е. може да те видят. Ето тук, на тези диапозитиви, виждаме потребителите. Всичко това, което се прави в кооперацията, всички услуги, които се дават, са просто плюсове, които отиват при производителя. Виждате децата тук. Ние много държим децата да ходят там, дори на големите, за да видят какво прави кооперацията. Тази кооперация представлява земята, територията, където се намира, показва страста, която излитва от земята. Така че е много важно децата да го знаят. И разбира се, и самите граждани, които живеят там. Потребител отива в супермаркета вече познава марката. Следващия път, като се върна, ще търси тази марка и ще я купи отново, ако е харесал плода. И се чувства сигурен в продукта. Може да отиде в интернет, да се информира, да види за това какъв е този продукт, откъде идва. Също е стандартен продукт, тъй като когато кооперацията има много голямо производство, може да има първа категория, втора категория продукт, цвета да е сходен и по него също да има категории. Тоест, не може веднъж да е жълт, па зелен, пък червен цвета на нара. Не, те вече знаят, че тази категория продукт е този цвят. Защо е важно да има кооперации? Доста неща видяхме, но може да кажем също, че глобализацията последните години, глобализацията на стоките имам предвид, вече не признава сезонността. Не се чака вече, за да опиташ отново определен продукт. Това се прави с кораби, които превозват по света продукти. За някой това е плюс, за други е минус. Това, което искам да кажа е, че при тези пътувания се повишава цената на продукта. Какво значи това? Че при нас, например, тръгват камиони всеки ден с продукти, които ще дойдат чак до тук, в Северна Европа. Този продукт се препродава няколко пъти по време на този път, многократно. И това повишава неговата стойност. Искам да ви го кажа. Това не отива в ръцете на производителя, нито в ръцете на организацията, която обслужва производителя, се губи по пътя – Говори се за къса верига, говори се за скъсяване на веригата, за да може производителя да получи повече пари, но това не винаги се случва. Последните години Европейския съюз наистина насърчава сътрудничество посредством европейски средства, за да може да има такава организация във фермите, че те да се събират и да играят екипно. И накрая, работата в кооперация означава намаляване на сроковете, скъсяване на веригата, сътрудничество с други фирми, по-голямо количество продукт означава увеличаване на гласа на съответните стоки на пазара и производители на пазара. Инвестиции също означава с малката добавена стойност, която дава кооперацията, така се продължава и веригата. При нас често се спира до свежия продукт. А е по-добре с малко инвестиция да усетите по-нататък, да се удължи тази верига, да има вече продукт, който да е произведен, да има хранително-вкусова обработка или обработка на продукта. Това е економическата част. Опитах се да обясня, що е то кооперация. Има още един компонент, който е много важен. Има една снимка, която направихме преди месец. На тази снимка имаме три поколения производители. Три поколения производители, които от десетилетия си предават любовта за този занаят и зачитането и уважаването на земята. Производителите всъщност пазят. Те са пазители на земята. Те опазват околната среда. Нека тази страст да мине при, у нашите деца, за да може да има пазители на земята. Благодаря ви много. Нека да чуем сега втория оратор. Thank you uh, very much uh, for the opportunity uh, to be here and to Благодаря ви много, много се радвам, че имам възможност да съм тук, да разговарям с вас за научните изследвания, които сме направили. Казвам се Михел Фан Хален, изследовател в Вахенинхен. И ще споделя с вас някои заключения, до които сме стигнали след проучвания от последните години за сътрудничеството в селското стопанство в контекста на кооперациите. Аз съм научен изследовател. Не съм човек с опит в отрасъла и затова ми беше много интересно да чуя преждеговорившите и се надявам, че е, това, което ще споделя с вас, ще допълни е, добре информацията, която те ни представиха. Ще говоря за ролята на производителските организации в Европейския съюз и по-конкретно в млекопреработката и млекопроизводството. Ще говорим за целите и дейностите на организациите на производителите в Европейския съюз в различни отрасли и ще говорим също и за проучванията в контекста на междубраншовите организации, нещо, което все още не е повдигнато като тема до тук днес. И след това ще говорим и за факторите, които насърчават е, кооперирането и е, онези, които пречат на кооперирането. тази графика от 2012 година, ако не се лъжа, можете да видите пазарния дял на кооперациите в днешния сектор на Европейския съюз. От 0 до близо 100% варира техния дял. И ще видите, че има голяма разлика между различните страни. Това става очевидно незабавно, що се отнася до ролята на кооперациите. Има различни типове кооперации. Има кооперации, които се състоят само от селски стопани. Има и кооперации, в които участват преработватели и продавачи на млечни продукти. Както вече беше обяснено, частните производители предоставят продукция на, на частни преработватели. Има общо 22 000 кооперации в Европейския съюз, близо 350 милиарда евро оборот и 6 милиона члена има тези кооперации. Това означава, че кооперирането е много важна част от а, селското стопанство в Европейския съюз. И сътрудничеството продължава, както и в други страни. А, можете да видите, че в повечето държави членки а, кооперациите постепенно нарастват. Нещо, което може да се окаже, ще видим това по-късно, пречка пред по-нататъчно коопериране. Четири от всеки 10 от 10 най-големи кооперации от последните години са в отрасла на млякото. Това означава, че поради, е, това е естествено, поради естеството на продукта. Това е сурово мляко, което трябва да се преработи и крайните продукти от него са огромно разнообразие. И след това към края на веригата на доставката трябва да се осъществи коопериране, за да има економия от мащаба. Какви са данните от нашите научни изследвания? Нека да видим първо какви са причините е, за селските стопани да се кооперират с други. Първата основна причина е, че това засилва тяхната възможност да преговарят. Освен това, това намалява риска. Както виждате, е възможно да се споделят складове, възможно е да се е, работи с общи ресурси, възможно е да се работи с съвместни продажби и така може да се работи с стабилизиране на цените. Бяха споменати и други важни въпроси. Например, това, че кооперациите предоставят по-лек достъп до пазара, защото големите е, вериги не искат да им се налага да преговарят с стотици хиляди малки доставчици. Кооперирането също е добър начин за засилването на социалната кохезия в съответните региони, както и за натрупване на познания. Много от кооперациите ни съобщават, че благодарение на дейността на кооперацията се подобрява качеството на предприемачеството в региона и се определят общи критерии за подобряване на качеството на производството. Нещо, което в крайна сметка води и до социални ползи и Накрая, кооперациите работят и за лобиране в защита на общия интерес на членовете си. Всичко това се работи на, по всичко това се работи на различни нива. Признатите от Европейския съюз организации на производителите са едно. Междубранчовите организации пък не са сред тях – Говорихме за възможностите за признаване на този тип организации. Това би дало възможност за достъп до определени програми и до разширяване на приложението на определени правила върху тези организации. Обаче в сълскостопанските култури, производството на говеждо месо, производството на захтин. Е, и други сме правили изследвания и се показва, че на практика признаване няма. Ако говорим за тези изследвания, виждате от 28 организации една представителна извадка от, от 28 държави членки, представителна извадка от 20 организации. Въпросите са защо създадохте организацията. Основният отговор е подобряване на достъпа до пазара и подобряване на позицията на членовете при преговори с купувачи. Това беше съвсем логично. Също се говори за намаляване на разходите и подобряване на преговорната позиция с доставчиците достъп до финансиране, намаляване на административната тежест. Това са отговори, които не се споменават чак толкова често, но близо половината от представителите на кооперациите заявиха, че според тях това е важен въпрос. Това беше за производителските организации, що се отнася до тяхното учредяване. Сега да говорим за целите на организациите на производителите, след като те вече веднъж са създадени. Тук виждате една представителна извадка, в която има и признати и непризнати кооперации и организации на производителите, т.е. най-различни форми на организации. Повечето от тях имат и цели, свързани с продажбите – това означава планиране на производството, пласиране на производството на пазара и концентрация на доставките. Е, друг важен въпрос е, че повечето е, организации на производителите много често не е, продават и не планират производството, а, имат а, множество различни допълнителни цели, например стабилизиране на цените, предоставяне на техническа помощ на селските стопани. И все по-ясно се вижда, че колкото повече цели има дадена организация, толкова по-зряла става тази организация и повече успехи постига. Повечето от тези производителски организации съществуват от доста време. Те а, е, са създадени от, е, отдавна. Особено в Испания и Франция такива организации има от а, е, много рано през 20 век. В по-новите държави, членки на Европейския съюз, се вижда, че политиката на Европейския съюз насърчи създаването има въпрос, така ли? Насърчи създаването на нови организации на производителите, чиято цел е по-насочена към концентриране на доставките и продажбата и в по-малка степен към подобряване на качеството и, и към научни изследвания. Сега да говорим за дейностите на организациите на производителите. Виждаме, че организацията на качествения контрол и планирането, качественото планиране е дейност, която е в сред основните дейности на организациите на производителите. Голяма част от тези организации също участват в преговори, изключване на договори, планиране на продукция, но всъщност качеството се посочва като основна дейност, като първа дейност. И това въжи и за зехтина, и за сълскостопанските култури, и за говеждото и телешкото. Е, нямаме данни за производителските организации в областта на млякото, но а, е, нашите предположения са, а, е, че техните характеристики са подобни. За това проучване бяха разгледани 260 признати производителски организации в областта на млекопроизводството. Има промяна в дейностите на организациите постепенно. Просто те еволюират. Също така се адаптират и към политиката на Европейския съюз. За това може е, е добре да имаме предвид че има такова развитие. Може една кооперация да е създадена с определени цели и след това постепенно с нарастването си да промени обхвата на дейност и типа подкрепа, която и е необходима. Попитахме какви са конкретните ползи за вашите членове от членството във вашата организация. Отговорите тук са от представителите на самите организации. Те често сами по себе си са селски стопани, но може да се получи по-различен отговор, ако попитате представители, които са само членове. Ползите, които основно се отчертават са стабилизиране на цените и на пазарите, достъп до пазари, способност за преговаряне с клиенти, е, за организация на износ и намаляване на разходите по-високи цени, изкупни цени и по-високи стандарти на живот също бяха споменати като основни предимства от 30% от отговорите. Трябва обаче да се признае, че има и някои недостатъци на кооперирането. Например, то може да намали степента на контрол на отделния селски стопанин върху това на кои пазари да навлезе и или как да произвежда. Виждам, че имам още една минута. Междубраншовите организации са друг тип кооперация. Мисля, че не разговаряхме за този тип кооперации до тук днес, но, но всъщност да, е, броя на тези междубраншови организации се увеличава. Е, това е и в реакция на провежданата политика. От 2013 година броя на междубраншовите организации се увеличава стабилно. Има голямо разнообразие. в различна степен са развити е, различните инструменти. Концепцията все още се развива. Културните различия и разликите в структурната динамика на отраслите в различните страни се отразяват и на броя на успешно функциониращите междубраншови организации. Но ако има бюджет, ако има подкрепа от правителството, ако има определени инструменти на национално ниво, които могат да се използват от тези организации, и ако има възможност по-голяма част от, достав... от веригата на доставки да бъде включена в такава организация, това насърчава успешното действие на организацията. И накрая последните два слайда те са обобщения на факторите, които увеличават или намаляват кооперирането на производители и също в междубраншови план. Наблюдава се някои парадокси. По-малките стопанства са по-уязвими Поради факта, че имат по-слаба преговорна позиция, може да имат по-високи разходи и за тях може да е по-полезно да се кооперират с други. Обаче, когато се увеличи а, кооперацията, когато тя навлезе и в областта на млеко преработката, тогава може да се случи така, че да има различни интереси сред различните групи от е, частници в кооператива. Броя на селските стопанства и застаряването на селските стопани също е фактор. В зависимост от размера на фермите, колкото по-голямо е селското стопанство, толкова по-многообразно е неговото производство и е, толкова по-малък е интереса му да се кооперира за малките стопанства, обаче кооперацията е добър вариант. Сега, що се отнася до е, това дали се постигат по-високи цени, не е много лесно да се докаже това, но като цяло онези кооперации, които са по-многообразни, постигат по-високи цени. Иначе, все пак, като цяло, пазарът определя цените. И накрая последен коментар. Кооперациите успяват да увеличат средните нива на цените на изкупуване и има други ползи, пазарен достъп, други услуги, колективно натрупване на познания, съвместни усилия за провеждане на изследвания, увеличаване на качеството на продуктите и по-добро качество на околната среда. Благодаря ви много. Колеги сесия питань за страна пани панов послов. Благодаря. Сега Колегите ще имат възможност да зададат въпроси. Господин Капото, господин Хофман. Господин Капото. Грация, президенте. Йо. Благодаря. Искам да ви благодаря, защото и втория панел даде допълнителна важна информация. Благодаря на господин Аникярико за това че ни разказа за юга. Много специфична категория кооперации в юга на Италия. Те са съвсем малки по 2 хектара. Разказани също и за промяната между поколенията, Има възможност за организиране сред производителите в кооперации и така нататък. Сега от гледна точка на дребните предприятия, които могат да се забележат в економиката на италианския юг, ще му задам един въпрос. Най-вече, що се отнася за, доноваторството. Не само технологичното, но и що се отнася до управлението. Малкото предприятие. То няма как да даде сигурност. Има увеличаване, вече казахме, на кооперациите в юга на Италия. Смятате ли, че този аспект на новаторството може да улесни оголемяването, тъй като малките измерения могат да доведат до добро качество, но няма адекватно представяне на пазара. Пан Grazie Presidente. Sì, io penso che... Господин Дорфман, да, примерът, който даде колегата е Нигерия е много интересен, защото често кооперациите се занимават с един продукт, който излиза. А тук в тази кооперация въвежда чисто нов продукт там и се създава един пазар за този продукт. Може ли да ни дадете някакви цифри? Колко сте? Растежа какъв е на кооперацията? Има ли възможност за растеж? Ще има ли земеделци, които ще приемат този нов продукт и това ново предложение? Eine Frage stellen, und zwar, was die Governance der Genossenschaften angeht. Das haben Sie nicht angesprochen. Herr Zampieri hat es vorher in einem Satz gesagt, weil ich denke, eine der Schwächen der Genossenschaften... Една от слабостите на кооперативите е управлението. Идеята е, производителите да поемат нещата в собствените си ръце. Добре, но управлението трябва да е професионално. Освен това, краткосрочните интереси на членовете, цените, например, е, те трудно се усъвместяват. И те са често доста противоречиви. Това осложнява управляването на кооператива. За разлика от едно акционерно дружество, което е, се управлява далеч по-лесно в дългосрочна перспектива. Господин Хо, Хойслинг. Да, аз съм съгласен с господин Дорфман. Е, кооператив не е равно на кооператив. Нещата са доста различни. Това е един сектор, е, където има малки и големи кооперативи и където печалбите са много различни и понякога един член не знае, че е член на даден кооператив. Толкова големи са някои кооперативи. Ето, например, Адла или Милхбург в Германия, те имат монополи. И в някои региони просто няма альтернатива за фермерите. Те диктуват цените и тогава те се управляват като частно дружество. Фермерите си казват, добре, и каква е моята полза? Те са, тези кооперативи са модерни, но често е, нещата са формални и определени само на на хартия. Моят въпрос е, къде ще направите, как ще направите разликата между големите и малките кооперативи? Не смятате ли, че тяхното управление и структура трябва да се модернизират? Структурата на някои кооперативи е много далече от принципа един за всички и всички за един. един е, отделният член на големите кооперативи много малко може да влияе върху политиката и структурата и функционирането на кооператива. Говорихте за ценовите предимства, но едно изследване от, голем... от Германия показва, че големите кооперативи изплащат най-лошите цени. Тоест въпросът е дали фермерите имат истинско предимство да влизат в голям кооператив. Не би ли трябвало да се помисли за реструктуриране на иерархията, да се промени начина по който в момента кооперативите пре, пре, функционират? Господин Богович. Здравейте. Благодаря за двете презентации. Аз съм от Словения. Ние също имаме много малки ферми. Аз започнах в един, да работя в един кооператив в предишната система в Югославия, след което аз бях е, един сред учредителите на един кооператив. Е, тогава е, този кооператив имаше 75 члена – Аз вярвам много в вашата система в кооперативи в Южен Тирол, например. Това, което казахте е много важно, това, което каза и господин Хойслинг, управлението на кооперативите. Това е много важно, но това е само една част от картината. Това, което е по-важно, е ролята на пазара на кооперативите. И ние в Словения имаме много добри практики за подпомагане на фермите в планинските райони. 10-12 милиона литри мляко, когато една ферма произвежда толкова, тя е, може да продава в Италия без тези кооперативи, които обединяват тези малки ферми, няма успех за тях. Мисля, че в бъдеще трябва да подкрепим фермерите да си сътрудничат. Както казах, аз съм от Словения. И ако погледнете статистиката, в предишните социалистически страни има по-малко кооперативи в момента и много повече проблеми. Така че важно е да имаме инструментите на лице на европейско равнище на равнище ОСП, които да подкрепят кооперативите. От друга страна, според мен е важно да стимулираме тези организации и няма значение дали те са големи или малки, защото в рамките на хранителната верига за малките фермери без кооперативи няма бъдеще. Доброто сътрудничество между фермерите е толкова важно, колкото и ОСП. В много от селскостопанските сектори има много малки, малко перспективи, ако се махне едното или другото. Предаване на знанията, цифровизацията и иновациите. Това са ключовите моменти тук. Е, интелигентните села. Всичко това са области, в които кооперативите могат да играят голяма роля. Защото тези хора разбират начина по който селско-стопанските райони трябва да се развиват в бъдеще. Благодаря. Това беше последният оратор от депутатите, а сега комисията има думата. Господин Вария от Генерална дирекция Агри. Благодаря. Добър ден на всички. Искам да направя няколко коментара най-напред. ораторите, които чухме, нашите гости, те направиха, приведоха някои много интересни примери. Първият ми коментар е заглавието на нашето изслушване укрепване на ролята на фермерите в хранителната верига. Мисля, че това е хубаво, много добро заглавие, защото Наистина става дума за сътрудничество между фермерите. Какво означава това от концептуална гледна точка? Тук става дума за економическо сътрудничество, но и за неекономическо сътрудничество между фермерите. Искам да подчертая, че ако погледнете европейското законодателство, концепцията за кооператива е много рядко застъпена. В повечето случаи концепцията за сътрудничество между фермерите е по-разпространено. Има термини като асоциации на производителите, сдружение на производителите и така нататък ние не свеждаме сътрудничеството между фермерите до правния статус. Това искам да подчертая. На следващо място искам да ви напомня нещо, което знаете много добре, а именно защо изведнъж от няколко години говорим много интензивно за сътрудничество между фармерите. Важно е според мен винаги да си спомняме факта, че минаваме от подкрепа към ценообразуването към подкрепа на печалбата. Европейския съюз става все по-конкурентоспособен и все повече се вгражда в глобалния контекст. И това се иллюстрира много добре от е, двамата гости. Конкурентоспособността трябва да се разбира все повече като холистична конкурентоспособност на хранителната верига. В този контекст това, което наричаме вертикална координация в рамките на хранителната верига става все по-важна за фермерите. Затова за фермерите е важно да играят ключова роля в вертикалната координация. Зная, че тези формулировки могат да се възприемат като малко абстрактни, за това нека приведа няколко примера. Това е нещо, което е типично за всички западноевропейски страни и за Северна Америка. Ако погледнете развитието на цените през последните 40-50 години, цените на ниво производители – и по-нататък, като стигнете до ниво потребители, ще видите леко повишение на, на цените на производителите, а драматично увеличение на цените на потребителите. Защо това е така? Защо увеличението на цените на, за потребителите е много високо? Това е така, защото крайният продукт съдържа все повече услуги, иновации, качество и диференциация на продукта. Какво искам да кажа с това? Важно е за фермерите да имат инструментите за да получат част от крайната стойност на продукта. Те трябва да имат възможност за иновации, за нови достъпи до нови пазари и да имат възможност за диверсификация на своите продукти. Това бе много добре обяснено в презентациите. И за това днес асоциациите на фермерите са в центъра на ОСП. За това е толкова важно сътрудничеството между фермерите. Аз имах предвид до момента економическото сътрудничество, но също така трябва да не забравяме и факта, че имаме допълнителни инструменти и това бе засегнато от професор, професор е, Ван Хален – а именно инструменти, които целят подобряване на функционирането на хранителната верига чрез сътрудничество между браншовите организации. Това може да е много важна роля в рамките на секторната хранителна верига. И тук Имам предвид не економическите въпроси, а именно анализа на пазара, маркетинга и анализа на пазара. Господин председател, ще спра до тук. Но в заключение искам да ви напомня, че сътрудничеството между производителите е в центъра на нашата политика – това може но много ясно да се види в реформата на ОСП за 2014 година, споразумението Омнибус и предложението за ОСП, което в момента се обсъжда и което няколко пъти бе споменато този след обед. Благодаря, с това приключих. Председателя, да, благодаря. Беше за мен удоволствие да е, чуя вашите коментари. А сега нашите гости имат думата, така че те да могат да реагират на въпросите и на коментарите. Всеки от вас има по 5 минути. Моля, имате думата. Sì, innanzitutto на първо място искам да ви благодаря за всички въпроси, които ми зададохте. Okay. E... Cercare di Ще се опитам да отговоря общ отговор. Да дам общ отговор. За господин Капуто. Новаторството при управлението, управлението в земеделските стопанства, научно-изследователската дейност е един инструмент – който би трябвало да подобри и доходите на тези предприятия. Ние като кооперация последните години се опитваме да закупуваме и технически устройства, които след това могат да се ползват. Например, механичен уред за събиране на реколтата, например, за наровете, може да се използва за авокадото, може да се използва за цитрусовите плодове. Младите замеделци, също споменахте, младите хора често не се приближават към до земеделието, защото смятат, че това е един изостанал свят, стар, градинар, е бил дядо ми, никой друг. Аз излизам вечер с приятели, и мога да покажа, че примерно мога да спра водата от смартфона си или да пусна нещо друго, защото технология има по селата и трябва да има. Едва е един отличен инструмент, и, който може да се използва и при управлението и при пестенето на средства. След това растежа на земеделите. В моята кооперация 2012 година имахме 13 сътрудници. Първата година си спомням, излязахме на пазара с 4, 45 всъщност тона продукт. Миналата година излязохме с 1200 тона в страната. Тази година напускаме малко италианския пазар и се местим на германския пазар или изобщо северния пазар в Европа. Стигнахме и до Франция. Така че кооперацията има над 50 сътру... земеделци. Много трябва да натискаме комуникацията, т.е. рекламата. Храната е лекарство и това трябва да се казва. Трябва да се върнем към това мислене. Храната е лекарство. Тоест, с храната се лекуваме, помагаме си. Малани, е, и, малани. и има много заболявания, които могат да се преодолеят. Сега отново за кооперациите. Благодаря за това, което казахте. Има много фалшиви кооперации, които изчезват вече и много се радвам. Трябва да има дебат е, много дълъг по тази тема. В Италия, ако си частно дружество, плащаш 45% от е, данъците. Ако си организация на производителите, меделския сектор, 10-11%. Така че идните години трябва да се внимава, да се прави контрол на земеделските предприятия, защото за малките предприятия да се съберат заедно, да работят, да се смъкнат разходите. Да, но за истинските земеделски производители, тези, които имат 40 милиона евро, днес 60-70 правят, там трябва да се внимава, защото те са се възползвали от статута си на земеделски производители. Е добре да се мисли по този въпрос. Законите много направиха последните години. Не, тази година от януари излезе един закон за кооперациите, за това, че кооперациите и така наречените в италианското правило ОП или ОП трябва да имат отделни управители. Това е отлична идея, що се отнася до контрола и демокрацията вътре в тези сдружения. Е, ние, пенсо да Мисля, че изчерпах всички въпроси, които ми зададохте. Благодаря. Um, okay. First of all, um, I would like... Най-напред ще отговоря за въпроса, на въпроса за управлението на големите компании, с тяхната структура. Наистина, Има много примери на много големи кооперативи, в които част от членовете се оплакват от факта, че компанията не защитава техните интереси. В същото време трябва да разберем, че обикновено тези кооперативи все още имат системата на гласуване. Един фермер, един глас – а тази система се прилага в много от тях, много от кооперативите. В същото време, при големите организации, където, трябва, където има винаги годишно събрание, гласуването няма същата тежест. Това показва, че управлението за разходи, э, извинявайте, разходите за управление е проблем и е свързан с съгласуването на интересите на всеки го, което те определи в крайна сметка и курса на развитие на кооператива. В същото време, обикновено тези големи кооперативи са също и част от международния пазар и аз говоря специално за нидерландските предприятия, които се съревновават директно с кооперативите от други страни. Дали те имат по-голям дял от е, потребителския пазар? Може, но също така може да се каже, че те трябва да плащат достатъчно, за да привлекат достатъчни количества мляко. Те трябва да се съсредоточат, да се съревновават и с други доставчици, като Агла, например, и други участници на пазара. Сега на въпроса за иновациите. Мисля, че примерите днес ясно показаха това, което видях в моето изследване и в други изследвания в миналото. Много фермери трябва много да научат за предприемачеството и как да ръководят своето предприятие. Те би трябвало да се получат от други кооперативи. Аз знае, че имаше такива проекти, където членове на един кооператив посещават друг кооператив и се вижда нуждата от обучение и се вижда възможността за нови вдъхновения от тези посещения. В същото време трябва да има и перспектива за по-малките кооперативи. Не смятам, че всички трябва да се стремят да бъдат големи кооперативи. Няма нужда един кооператив да генерира печалба от над 1 милиард. Повечето от 99% от кооперативите в сектора или производителите в сектори за малки и средни предприятия. Но това е нещо друго. Мисля, че не може изведнъж да се създаде кооператив, е, който да има 100% дялово участие на пазара и да забогатее, забогатее по този начин. Това е просто желание, а не реалистично реалистична дейност. Е, на пазара има конкуренция, човек трябва да се конкурира в рамките, естествено, на пазара. Ако обаче се окаже, че не може да сте конкурентоспособен, тогава може да дадете добавена стойност, която не се компенсира в цената. И тук правителството би трябвало да се намеси и да подкрепи производителите да покажат истината, истинската стойност на своя продукт. Така че тук има различни методи за ценообразуване. <clears throat> Например, комуникация с потребителите, какво всъщност се произвежда. Трябва потребителите да разберат какво е добавената стойност на млякото и млечните продукти, произведени в планинските райони. Тогава те, може би, ще искат да платят добавената стойност и по-скъпата цена. Тоест да се. Вие искате да се убедят потребителите да плащат повече, защото производството на мляко в планинските райони е по-скъпо. Тоест, вие сте прав. Потребителите трябва да са сговорчиви достатъчно и да се убедени, че трябва да плащат повече. И така, с това изчерпахме дневния ред. Беше много интересен дебат. Сектора на кооперативите имат много важна роля и трябва много да се адаптират към настоящите условия. Ето защо е много трудно предварително да се каже, че <clears throat> малките кооперативи ще са печеливши, произвеждайки по-малко от големите кооперативи. Ако нямаме ефекта на економиката на мащаба, то тогава трябва да се генерира стойност, която е важна за потребителя и която по-висока цена потребителят иска да плаща. Тъй като няма по-добра форма на сътрудничество от кооператива, т.е. Извинявайте, има и други форми, освен кооперативите, форми на сътрудничество. Но кооперативите се оказват една от най-добрата форма на сътрудничество, защото те имат опита. Естествено, има проблем с демокрацията, с участието във вземането на решенията и осигуряване на професионално управление за кооперативите. Така че да се използват новите технологии и иновациите. Ето защо е, беше важно да обсъдим този въпрос днес. Благодаря на презентаторите, на ораторите днес. Благодаря за това, че те споделиха своите знания с нас. Дебатът бе много навременен защото предстои ново законодателно предложение, свързано с промяната и реформата на ОСП. Ние работим и върху доклади, свързани с хранителната верига, предложение, което очакваме от комисията. Това е предложение на господин Халган директно и Смятам и се надявам, че предложението ще бъде одобрено още в рамките на този мандат, тъй като то е много важно за фермерите. Благодаря отново на ораторите. С това приключваме тази точка от дневния ред. И след няколко минути ще продължим с следващата точка. Ще направим кратка пауза от 30 секунди. Ако нашите гости искат да останат, могат естествено да останат. А сега продължаваме с доклада Рибейро. Но, както казах, правим малка почивка от 30 секунди. Thank you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 Proszę Państwa, pół minuty to tylko 30 sekund. A więc 30 sekund już mamy za sobą. Минаха 30 секунди. Това е. Както казах, преминаваме към следващата точка от дневния ред. представена на проекта доклад, изготвен от госпожа Рибейро. за програмите за единния пазар. Става дума за проекта установище. По някои от темите обаче имаме изключителни компетенции, нещо, което докладчицата ще обясни. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Този документ засяга един от основните стълбове на вътрешния пазар, много важен за 28-те държави членки и всички граждани трябва да разберат, че свободното движение на стоки, хора и услуги са от основно значение. Става дума за пет програми здравеопазване, хранителна верига, потребители, по-добро управление и вътрешен пазар. Това е много важно. Говорим за над 4 милиарда евро. Европейската комисия заявява, че е необходимо да се запази високото ниво на безопасност и качество на храните за потребителите, да се подобри управлението на вътрешния пазар и да се обърне специално внимание на правилата. Селското стопанство е част от всичко това, но предложението надхвърля селското стопанство и затова трябва да гледаме на нещата в още по-общ план. Не можем да говорим само за е, фитосанитарни въпроси и е, за е, хуманно отношение към животните. Мисля, че продуктите, които идват от трети страни, трябва да спазват определени строги критерии за контрол и проверки и те не са само безопасни за здравето, но и да спазват европейските ценности, защото иначе ще се стигне до нелоялна конкуренция в отрасъла. Трябва да говорим и за здравеопазването. Много често статистическата информация реално не отговаря на действителността, тъй като не е актуализирана. Затова европейските потребители трябва да получат достъп до актуализирана статистическа информация, да се знае какво става. Когато паднаха квотите за млякото и кризата беше в най-тежките си моменти, статистическата информация, която получавахме, не отговаряше на действителността. Последните скандали с конското месо, с млякото на прах и с мляко, месото внасено от Бразилия показаха колко е важно всички тези стандарти да бъдат спазвани и методологията да се прилага за да може да има изм... сериозна борба срещу измамите с хранителни продукти и да има силна рамка за по-добър и по-бърз достъп до информация. Всичко това е важно за общата сълскостопанска политика, защото трябва да можем да действаме много бързо, ако възникнат някакви спешни ситуации и незабавно да бъдат изтеглени продуктите от пазара. Това е, е важно и за спирането на разпространяването на вредители. Разбира се, трябва да имаме предвид многообразието на географските зони, защото трябва да е, предвид този въпрос, когато се борим срещу е, заболяванията сред животните и е, други проблеми. В някои страни, където има повече е, опасност от суши или наводнения, този тип условия се отразяват на дейността. И за това не трябва да се разглеждат въпросите като повод за дерогация, а трябва да има предвидимост. Трябва да работим за иновация и развитие за борба срещу вредителите и заболяванията сред животните и да се гарантира достъпа до информационни технологии. И трябва да продължим да се борим и за защита на животните, за хуманно отношение към животните, включително и при транспортиране извън Европейския съюз. Много е важно да има устойчиви методи на производство на хранителни продукти. Това е в полза на потребителите, а също така и в по... има и економически ползи от него, защото е свързано с функционирането на економиката в кръг. Това е в най-общ план. Очаквам коментарите от членовете на комисията. Благодаря. Сега преминаваме към въпросите и коментарите. Господин Капуто и след това господин Богович. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Риверо. Споделям всички изменения, които направи тя. Искам да се спра върху някои моменти, по които ще изляза с изменения. Първо, резервите при криза. Специфичен механизъм е нужен, за да може хранително-вкусовата верига да, имат пряк, да има пряк достъп до тази резерва, когато има някакво бедствено положение от голем, голям мащаб. След това статистиката, каза го колегата, нужна е висококачествена статистика в Европа и то своевременно, ефикасно и своевременно. По-голямо сътрудничество е нужно с статистическите институти на държавите членки. След това подсилването на мониторинга и надзора, когато очакваме или може да има зловредни влияния отвън за да се избегне зловредното влияние. Видяхме го с ксилелата, днес го виждаме и с а, а, свинската чума или чумата по свинете. Нужна е по-добра информация, за да бъдат защитени нещата, особено, що се отнася до а, нелоялната конкуренция. Нещо друго важно, според мен, трябва да се гарантира взаимодействието между различните програми, с програмата за единия пазар. Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów. W takim razie. Това беше последното изказване. Моят въпрос сега е към представителите на Генерална дирекция здравеопазване. Заповядайте за коментар. Благодаря ви, господин председател. Добър вечер на всички. Бихме искали да подчертаем и ние въпросите, на които се спряхте е, току-що. Действително, тези програми съществуват именно по тези съображения, които ви изразихте както ви показ... подчертахте, много важни са интересите на потребителите. Те са основен фокус на този тип програми. И вземаме тези въпроси предвид, когато работим по търговията. Вторият въпрос е за фонда за резерви. Е, това е важно за спешни ситуации. В днешно време такава възможност няма. Така че това е въпрос, който според нас подлежи на добро развитие. Работим по постигане на синергизми, да кажем, с Хоризонт Европа. Говорим за подкрепата за технологични иновации и подобрения за борбата с вредителите и с зооносите. Същото нещо се отнася и за е, единния цифров пазар. Основната причина за съществуване на тези програми е предотвратяване на заболявания, безопасност на храните, защита на е, границите. Там, където има заболявания е, в други страни. И във вашето проекто становище видях, е, че споменавате и положителното въздействие за запазването на биологичното многообразие. Според мен този коментар е много точен. Има и още нещо, което може да допринесе за действията по веригата на продоволствието, а именно борбата срещу измамите с хранителни продукти и също така хуманното отношение към животните. Друго нещо, на което искам да върна внимание е климата. Обръщаме му особено внимание и е, също е, обръщаме особено внимание на векторите на пренасяне на заболявания и на разпространение на вредители, защото тези вектори се променят и трябва да ги следим. Работим и по опростяването на тези програми и по внимателното следене на развитията в областта и а, трябва да се засили следенето на прилагането на правилата, защото то добавя стойност на европейско равнище. Благодаря. В такъв случай мога да дам думата на докладчиците. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че още от самото начало успяхме да постигнем съгласие по много теми и то консенсус. Е, и работихме добре с другите политически групи. Е, и благодарение на сътрудничеството и на комисаря, мисля, че ще е, доведем работата до успешен край. Благодаря ви много. Във връзка с казаното от докладчика, крайният срок за подаване на изменения е 9 ноември, ако не се лъжа, нали така? Да. И така, 9 ноември, край срок за подаване на изменения. С това изчерпахме дневния ред за днес понеделник никога не е лесен, тъй като това е началото на работната седмица. По някой път не е лесно да се стигне до е, Брюксел. Е, в Страсбург ще имаме е, заседание, след това е на 21 ноември и на 22 ноември, 21 целият ден, 22 след обеда. Става дума за сряда и четвъртък, ако правилно си спомням. Да, точно така. Мисля, че всичко е ясно. Благодаря на всички за присъствието, благодаря на гостите от комисията, благодаря на експертите, благодаря и на преводачите. Приключваме. в 6 без 13. Това означава, че ви остава малко допълнително свободно време. Всичко добро!